тестиране за образование и съвместимост между професионален и личен живот. Ето такава визия ни е необходима, за да можем да решим проблемите и да можем да извлечем полза от пакта за стабилност и растеж. Ето това е голямата разлика между нас и съвета по отношение на економическото управление. Господин Рангел, минута и половина. А, господин